Либе реши да започне междуинституционални преговори в съответствие с точка 69c, параграф 1 от правилника. Докладите, които са мандати за тези преговори, могат да бъдат намерени на пленарната веб страница и ще бъдат публикувани в протокола на заседанието в съответствие с точка 69 се параграф 2 от правилника, членове или политически групи, които са достигнали поне средният прак, могат да поискат в писмен вид до утре 16 януари до 24 часа решението за влизане в преговори да бъде подложено на гласуване. Ако няма искане за гласуване в парламента по решението за започване на преговори до указания срок, комисията Либе може да започне преговори. Сега преминаваме към днев